Сега вече можем да започнем. Виждам всички в залата, тъй като най-сетне, най-знатните седнаха и журналистите загубиха интерес. Да започнем с съобщенията. Първо добре дошли на посетителите от избирателния район на госпожа Майснер от региона на Хановер специално искам да им кажа добре дошли. Надявам се, че това, което нашите посетители ще видят, ще им бъде интересно, със сигурност са добре дошли, дано да има е и приятно. На второ място трябва да ви уведомя за заседанието на координаторите. Днес е последния ден, в който Джулия Лам работи за нас, защото тя се прехвърля в Европейската железопътна асоциация. Това беше моята опора през последните пет години – и секретарията също ме помоли да предам нашите благодарности. Нека пожелаем успех! Заседанието на координаторите на 20 февруари и на 17 март, първо на 20 февруари. Shift to Rail – аз писах до комисията ИТРЕ с молба да се съобразят с нашите коментари по Shift to Rail. След това писах и на комисията по бюджетен контрол. Необходимо е да отчитат нашите становища. Взе се под внимание и писмото от 16 и 17. Разгледахме оценката на въздействието, направена от комисията в светлината на доклада Лихтенберг от днес. Иначе не бяха разпределени доклади, тъй като решихме, че това ще е задачата на новия парламент. Координаторите препоръчаха комисията да одобри коригендумите относно общите правила за достъп до международния пазар при автобусните услуги. Проучванията на отдела за политиките също бяха разгледани и решихме, че трябва да възложим на с три доклада, за да си има занимание през лятната вакансия. Тук се включват модалните промени от железници към пътища, доклада за европейските пристанища. Имахме и представене от Джон Дан за добавената стойност в сравнение с липсата на европейска намеса в транспорта. Това беше предварителен доклад, получен от координаторите. При комитологията Отбелязахме последните бюлетини на Бекджоб, а по точка разни зелените искаха да се разгледа финансирането на връзката Лион-Торино. Беше поискано и пояснение за проекта за тунела там – Имаме и устен въпрос, който беше насрочен за месец април и в зависимост от това как ще се развият нещата, ще, пием, ще пишем на комисията. Ако няма други въпроси, нека преминем към гласуването. Нека ви напомня, че в 11 часа днес при нас ще е заместник председателя Калас, който ще ни уведоми за последното заседание на министрите по транспорта. Okay. Everybody clear? Всичко е ясно. Добре, нека направим първо проверка как работят картите ни. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Системата работи добре. Необходимо ли е да ви напомням новите правила? Крайното гласуване е по именно гласуване заради промяна в правилника за работата на парламента. И тъй, ако сте готови, одобрение на споразумението между съвета и комисията относно директивата за морското оборудване и отмяна на директива 96-98 ЕЦ. Гласуваме само веднъж. Използвайте машините. Това е поименно крайно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 32 за, 2 против, 1 въздържал се. Браво, Доминик! След това одобрение на споразумението между съвета и комисията по регулирането на финансирането на Европейската агенция по морска безопасност. Кит Тейлър е докладчика. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички край на гласуването? 36 за, 30 за, извинете, 5 против, 1 въздържал се, честито и по това досие. След това преминаваме към предложението за регламент. Това е споразумение между съвета и комисията, което внася изменение в регламент 718-1999 по капацитета на флота на общността. Това е тъй нареченото на ИДЕС. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 34 ма за, 2 ма против, 2 ма въздържали се. Приема се поздравления на Корин и нейния екип. Това, което следва не е толкова просто, обаче тук имаме списък за гласуване по проекта доклада за предложение за директива относно максимално допустимите размери на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик – Тук ли е докладчика? Би било добре камерите да отстъпят малко, за да мога да видя този, който ми трябва. Изменение 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Четирнайсет за, против, въздържали се, приема се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Следващата страница Сто седемдесет и две. Следвате ли ме? За, против, въздържали се, нека проверим 172, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? В прие има един глас в повече. then in this room the system is not updated. You remember some weeks ago we have updated the system, it was never broken, so we would then let it go. Vote is closed. Край на гласуването. 15 за, 18 против, отхвърля се. 171 за, против, въздържали се. Нека проверим. Моля, гласувайте изменение 171. Гласуваха ли всички? Край на гласуването отхвърля се. 182 за. Против. Въздържали се. Нека проверим. Мисля, че същото положение. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички край на гласуването? Отхвърля се. 175 и 181 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3. Искате проверка? Добре. 181, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. Деветнайсет е следващото в моя списък, заедно с 21, 37, 8. Всичко това е амблок за, против, въздържали се. Нека проверим. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички край на гласуването? Отхвърля се. 202 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 221 и 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 226 за, против, въздържали се, да проверим 226, моля гласувайте. Гласуваха ли всички край на гласуването? Отхвърля се. 227. 220 и 238 амблок за, против, въздържали се, отхвърля се. 223 за, против, въздържали се, отхвърля се. 224 за, против, въздържали се, приема се. 222 за, Всъщност то отпада и следващите три отпадат, казва председателя. Компромис 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Eh, Проблемът е, че всичко е на различни страници. 237 е следващото за, против, въздържали се. Нека проверим. 237. Мисля, че се приема. Моля, гласувайте. Voted. Vote. Гласуваха ли всички край на гласуването? Приема се. 239 за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 328 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, нека проверим. Моля, гласувайте 328. Гласуваха ли всички край на гласуването? 330 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, приема се 329 отпада, 331 заличаване за, против, въздържали се, отхвърля се 46 за, против, въздържали се, приема се 337 за, против, въздържали се, приема се. 338-339 идентични за, против, въздържали се да проверим 338 и 339. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 345 за, против, въздържали се, отхвърля се. 342 и 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 343 за, против, въздържали се, отхвърля се. 346 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля, но нека проверим, моля, гласувайте. Everybody voted, vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 364 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Съображения. 52 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 51 за. Против въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, приема се. Едно за, против, въздържали се, нека проверим едно, моля гласувайте. Гласуваха ли всички край на гласуването? Отхвърля се. 55 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 56 за. Против. Въздържали се. Нека проверим 56. Моля, гласувайте. Мисля, че се приема, но нека проверим. Край на гласуването. Приема се. 57 57, ако е съчетано с 56, за, против, въздържали се. Да проверим. Гласуваха ли всички? Край на гласуването отхвърля се. 58 за, против, въздържали се. Да проверим и тук. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички край на гласуването? Приема се. Изменение 2 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60 за. Против. Въздържали се. Приема се. 64 за против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, да проверим 69, моля гласувайте. Гласуваха ли всички край на гласуването? Отхвърля се. 66 за. Против. Въздържали се. Приема се. 67 за. Против. Въздържали се. Приема се. 70 Добре, моля гласувайте. Искате проверка. Гласуваха ли всички край на гласуването? Приема се. Хайде сега 70 за. Всъщност отпада, 71 отпада. I tell you, timing is usually brilliant, isn't it? Every time in the middle of a vote. So. Винаги се случва по време на гласуване да донеса чая. Докъде стигнахме 72 на господин Бениан за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, приема се 93 за, против, въздържали се, отхвърля се 108 за, против, въздържали се, отхвърля се 110 за, против, въздържали се, приема се 115 за, против, въздържали се, отхвърля се 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 112 за, против, въздържали се. Да направим проверка. Моля, гласувайте 112, макар че мисля, че се отхвърля. Нещо. Имам проблеми с турбичката за чай. Гласуваха ли всички? Приема се. А, всъщност отхвърля се. Поправя се председателя. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се. Да проверим изменение 9. Моля, гласувайте. Everybody voted? Yes. Vote is closed. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 116 за, против, въздържали се, приема се. 118 за, против, въздържали се, отхвърля се. 119 за, против, въздържали се, отхвърля се. 120 за, против, въздържали се, приема се.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 126 за, против, въздържали се, отхвърля се 127 за, против, въздържали се, да проверим 127, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 128 не е допустимо и сега крайното гласуване моля, гласувайте. По именно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването 35 има за, 4 има против, 2 въздържали се, приема се. Сега гласуваме законодателната резолюция. Преди да изръкопляскаме, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 35 има за, 4 ма против, 2 ма въздържали се. Сега вече, ако искате, ръкопляскайте. Поздравления! Господин Лайтфри. Господин председател, уважаеми колеги, не искам да ви отекчавам. Само исках да спомена, че трябва да изразим специална благодарност и на докладчиците в Сянка и на всички, които им помогнаха с компромисите и на тези, които не им помогнаха, защото това, което комисията ни предложи, много ни затрудни и мисля, че в крайна сметка стигнахме до решение добро за всички, независимо от трудностите. Много ви благодаря, мисля, че резултатът е отличен. Много добре, господин Лайтфрид. Благодарим и на докладчиците за техните усилия. Сега искам само да проверя дали можем да чуем представенето за проектните облигации. Okay. So we just hang fire. The guys are here, so we can just uh, install the. Междувременно, докато проверяваме дали ораторите са тук, ще се опитаме да инсталираме необходимата техника. Малко търпение. Okay, colleagues, if you're still got into... И така, колеги, ако имате още интервюта предвидени, ще ви помоля да ги проведете извън залата, както и двустранните си разговори и срещи. Next on the Okay. Next on the agenda is the и така, следващата точка от дневния ред е представяне от Европейската комисия и Европейската инвестицион... инвестиционна банка по Европейската инвест... относно инициативата за обликации за проекти в рамките на Европа 2020 година. Може би си спомняте, Европейската комисия ни обеща да, изве... да излезе с междинен доклад за оценка на инициативата за проект за публикациите за проекти до 2020 година. И ние решихме да поканим представители на Европейската комисия и на ЕИБ, за да ни представят този мъщинен доклад. И това се случва днес. И така с нас е господин Касони, който е ръководител на финансирането на политиките в областта на инфраструктурата, климата и Евратом. Предполагам, че ви е доста дълго табелката с името на вратата на кабинета. С нас е и господин Мърфи, който е ръководител на нови специални финансови инструменти по инфраструктурите в ЕИП. Всеки от вас разполага с по 15 минути. Разбрали сте се помежду си кой първи ще вземе думата? Европейската комисия. Добре. И така, господин Касон, имате думата. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря и на вашата комисия за поканата към Европейската сия и Европейската инвестиционна банка да представим проекта, инициативата за облигации за проекти. Извинявам се предварително, малко нямам глас днес, но ако съвсем го загубя, просто ще дам думата на колегата от ЕИБ. И така, за Европейската комисия инициативата за облигациите за проекти е част от една по-масштабна инициатива за финансиране на инвестициите в Европа и ни се струва, че транспорт е един от отраслите, в който има недостиг на инвестиции, т.е. недостиг трябва да бъде запълнен. Може би си спомняте, че преди една година Европейската комисия публикува зелена книга относно дългосрочното финансиране на економиката и на 26 март ще публикуваме план за действие в няколко области, където според нас има нужда от подобряване на европейските дейности и инфраструктурата и МСП са две от тези области. Европейския парламент публикува доклад по собствена инициатива по същата тема, а съвета създаде работна група, с работна група на високо равнище, която ще докладва през ноември. На международно равнище има работна група, която работи в рамките на Г20, която заседава в момента в Австралия. И е, тя обсъжда как е, капиталовите пазари и тяхното финансиране да бъдат насочени към проект, инфраструктурни проекти. Е една от основните теми не само на международно равнище, не само на европейско равнище, но и на международно. В резултат на кризата и на новото законодателство, Банковото финансиране намалява и намалява възможността му да има ключово значение в финансирането на дългосрочни проекти, затова ни трябват нови източници на финансиране, нови институции, като пенсионните фондове, страхователни фондове и други подобни. Едновременно с това Както знаете, има сериозни бюджетни ограничения на национално равнище в държавите членки и така се оказва нужно привличането на нови средства на финансиране и облигациите за проекти е един такъв инструмент. Както виждате на графиката на екрана, скоро ще получим данните за 2013 година, но на графиката можете да видите, че цялостното равнище на финансирането на инфраструктурни проекти в Европа като цяло намалява значително. През 2013 година най-вероятно ще отбележим промяна на тенденцията, дори увеличаване в някои области, но все пак равнището на инвестиции остава много под нивото на потребностите, например в областта на трансевропейските мрежи, транспорт, в областта на транспорта и енергетиката. По въпроса за, по отношение на пазарите на облигации и проектните облигации. Някои проекти бяха финансирани с облигации, но този вид практика на изчезна в период 2007-2012 година. Поради изчезването на организациите, които бяха в състояние да финансират и да гарантират финансирането от страна на банки на проекти, инфраструктурни проекти. И ние се стремим да запълним тази пръснота чрез инициативата за облигатите за проекти на ЕИБ. Може би сте наясно с концепцията, т.е. ЕИБ предоставя първоначална кредитна оценка на даден проект, след което има споделяне на европейско равнище на финансирането от европейски бюджет и ЕИБ. Изготвя се портофолио и европейския бюджет поема първичният риск, а Е и Б последващият. Така се действа в областта на транспортните проекти, например. В момента се разкрещат нови проекти, които ще бъдат представени през едните няколко дни. Основното предимство е, че по този начин се позволяват инвестициите в проекти, в които по принцип финансовите институции не биха инвестирали и също така се намалява цялостната цена на пакета за финансиране, което разбира се е в прак интерес на органите възложители на проекта. имаме задължение за докладване на всеки 6 месеца. Ще имаме ще доклад през месец декември, а пълна оценка ще бъде изготвена през 2013 година. За сега бяха сключени две сделки в областта на енергетиката и скоро ще бъдат приключени други две в областта на транспорта. И стана ясно, че облигациите за проекти се възприемат като една добра инициатива на комисията и ЕИБ от повечето инвеститори и по този начин се възстановява пазара на облигации за проекти, който почти беше изчезнал, както вече казах. Облигациите за проекти са част и от механизма за свързване на Европа и до 10% от е, бюджета на механизма за свързана на Европа може да бъде посветена на наречените финансови инструменти, сред които са и проектите за облигации. Те са изрично споменати в регламента. През 2012-2013 година бюджета беше в размер от 230 милиона които се разпределят между транспорт, енергетика и широколентов интернет. Както вече казах, през 2000... след 2015 година ще е, има ново преразглеждане на, цялостният пакет след е, пълната оценка. Смятаме, че инициативата за облигациите за финансиране на проекти ще продължат, но също така предвиждаме и други видове гаранции за транспортните проекти, какъвто беше инструментът за гарантиране на заемите за транспорт в предишният регламент. За бъдеще също така ще разгледаме и други капиталови инструменти. И сега преминавам, всъщност давам думата на колегата от ЕИБ, който ще продължи с изложението. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за поканата. Ще навляза в някои от подробностите, но първо уводните думи. Инструментът на ЕИБ трябва да намали риска за инвеститорите в проектите. Участието на ЕИБ почива на дългогодишния ни опит в финансирането на инфраструктурата. Ние работим добре за инвеститорите, инвеститорите имат положителен опит с нас. Yeah. Yeah, the, the purpose of the initiative, of course, is... Целта на инициативата, разбира се, е да се привлекат дългосрочни инвеститори, които до някъде да заместят ролята на банковия сектор. Така ще има дългосрочно финансиране и освен това ще може да се работи на конкурентоспособна основа. Това е важно при средствата за публичните органи. Това беше по-общото. Сега конкретното. Първото емитиране на такива облигации беше в Испания за проекта Кастор 1,4 милиарда. Като в този случай нашата инвестиция беше 200 милиона като основен инвеститор. Привлякохме 29 инвеститори от цяла Европа – и емитирането на такива облигации осигури финансиране за период от 30 години, а финансовите условия бяха много привлекателни. До някъде това е еквивалента на ценообразуването при държавни облигации, нещо много положително за Испания и дългосрочните нужди от финансиране. Имахме и второ емитиране в Обединеното кралство този път през ноември. Протече много добре. Имаше голям интерес от инвеститорите, които бяха в крайна сметка три пъти повече от очакваното. Имахме 1,25% над държавните облигации, което е доста голямо намаление в сравнение с предишни сделки при сходни проекти, което показва интереса на инвеститорите и готовността им да се включат при дългосрочни проекти. Както господин Касони посочи, ние работим и по първото приключване на сделка в транспортния отрасъл. Това е проект за магистрала А11 в Белгия. Става дума за проект на зелено, нещо положително. Двата предходни проекта не осигуриха дългосрочно финансиране, това бяха вече изградени структури, докато сега имаме проект, който ще започне от строителното и строителството и края на тази седмица е първата копка. Тук е важна готовността да се финансират проекти на зелено. Това е много положително. Освен това, облигациите ще се емитират възоснова на нуждите на проекта нещо, което оптимизира финансирането и дава добавена стойност на публичните органи. При конкретния проект емитирането на облигации беше сравнено с други альтернативи. Накрая се реши, че облигациите са най-доброто от гледна точка на предоставените условия. В рамките на пилотния етап определихме и доста проекти като проекти с висок потенциал. Общата сума е 1,220 милиона. 1220 милиона, извинете, в този случай всичко зависи от одобрените проекти края на 2013 година – но освен това имаме и решението по механизма за свързването на Европа и допълнителното финансиране за 2014 и 2015 година с цел да се избегне дупката в финансирането. Имаме доста по-високи обеми, виждате кредитното увеличение – и ефекта на умножаването. Overall, and looking to the, the so-called lessons learned or the, or the... Сега, какви са научените уроци? Ние имаме обратна информация и можем да кажем, че опитът ни показва следното. Ние работихме 2011-2012 година, сега правим своите изчисления за 2013 и 2014. Принципно има голям интерес от страна на инвеститорите, що се отнася до финансирането на инфраструктурата дългосрочно. Имаме и много привлекателни и според нас финансови условия за предприемачите и публичните органи, които започват такива проекти – Имаше и други положителни моменти на пазара, Например, проекти, които не можеха да се инвестира по този начин, намериха финансиране на двустранна основа. А инициативата за облигациите за проекти също помогна, защото двете големи емитирания – в Обединеното кралство и в Испания, за които говорих, всъщност се вписаха в пазара на публични облигации. Имахме и първия транспортен проект на Зелено в Белгия, за който вече ви говорих, но работим и в Италия, Испания, Португалия, Германия, Обединеното кралство, Франция – Увеличава се, както виждате, броя страни и съответно броя проекти. Ние се надяваме, че ще стигнем до 5 до 7 проекта, което беше и първоначалната цел за пилотния етап. Можем да кажем, че инициативата наистина подейства като катализатор – що се отнася до работата на институциите и подкрепата за инфраструктурата, като тук ролята на ИБ беше водеща. Нека погледнем в бъдещето какви проекти предстоят. Най-важното е, разбира се, какви са и колко са проектите започнати от публичните органи. Това зависи от наличния бюджет. На ниво отделен проект пък всичко зависи от направените заключения и финансовите структури. Ние смятаме, че решенията с такива облигации през 2013 година доказаха своята полезност дори и при проекти с отложена инфраструктура. Нещо, което показва, че инвеститорите пък откликват и на финансовите нужди на проекта. Необходимо е да има кредитно увеличение, но то се обосновава с добавената стойност. Особено в страните и при проектите, където кредитното увеличение ще има въздействие върху интереса на инвеститорите – Разбира се, много е важно и какво решава Агенцията за кредитен рейтинг и как тя анализира кредитното увеличение. При А11, например, ние използваме ниско лихвената методика, известна като 3B минус. Мисля, че това отговаря до голяма степен и на целевата инициатива и това, което искаме да направим. Накрая. Какво предстои възоснова на натрупания опит? Ясно е, че фокусът пада върху инициативите на зелено. Тук има голям потенциал – за последващи сделки 2014 година и по-нататък. Нещо много положително. Инвеститорите наистина могат да покриват по този начин нуждите на проектите. Според нас инициативата води до стандартизиране. Инвеститорите проявяват интерес към инфраструктурата и подкрепят такива проекти, но търсят общите характеристики. С други думи, работят по сходни проекти, нямат желание да се хвърлят в проекти, които са много разнородни. От гледна точка на диверсифицирането може да се каже, че е, то също се прави. Първо работихме в Испания, след това Белгия, после Обединеното кралство и сега търсим един по-разнообразен микс от страни, вече ги споменах, Италия, Ирландия, Германия и други, бихме искали да увеличим обхвата на инструмента максимално. Но, както казах и по-рано, до голяма степен зависи от това какви проекти постъпват на пазара, защото това е пазарен инструмент. И накрая – елемент, свързан с механизма за свързване на Европа, ЕИБ предоставя и консултации и помощ на публичните органи при разработването на проекти. Накрая, нека кажа, че е необходимо самите публични органи да търсят начини за нагаждане на държавните поръчки по-добре към нуждите на инвеститорите. Благодаря. Много благодаря, господин Марфи. си колеги са се записали за изказване. Пропуснах ли някой? Добре, тогава започваме с Матиас Грош. Благодаря ви за всички тези полезни сведения. Имам един въпрос относно механизма за свързване на Европа. В него се предвижда Европейската инвестиционна банка да предоставя допълнителни консултативни допълнително функции на консултации. Имате ли вече някакви конкретни предложения в тази насока? И как, как се осъществява сътрудничеството ви в тази област с а, а, различните предприемачи, поставящи проекти. И на второ ми въпрос е колко, каква е цената за достъп за предприемачите до инструментът облигации за проекти, защото предполагам, че това не е безплатно удоволствие за тях и бих, бих искал да знам колко им струва всъщност достъпа до този инструмент. Следващият ми въпрос отново е свързан с Европейската инвестиционна банка. Въпросът ми е дали тези облигации за им, им, проекти са свързани винаги с други инструменти за финансиране или не. Това бяха въпросите ми. Благодаря ви. Думата има госпожа Майснер. Благодаря. Всъщност се оказва, че нямаше пилотна фаза или имаше такава. Нещо не мога да разбера. през 2012-2013 година искахме да има на фаза. Много е добре, че вече има конкретни проекти. Много високи очаквания имахме. Искахме да има много а, силен ефект на мултиплициране на финансирането. Въпросът ми е, все още ли сме в пилотния период или не? И следващия ми въпрос е към, Ево, към Европейската инвестиционна банка. Какво смятате за ефекта на лоста, защото комисарият Рен спомена ефект за увеличаване на финансирането по 20. Това, е прекрас, това са прекрасни очаквания, но въпросът ми е е реално са според вас са равнищата. Също така ясно е, че има конкретни потребности, по отношение на инфраструктурата. Но за момента плаките са финансирани като че ли се концентрират най-вече в Западна Европа. Има ли проекти в Източна Европа към момента? Благодаря ви. Господин Крама, благодаря ви. Аз смятам, че облигациите за проекти съществуват за да се осигури финансиране, когато няма друг възможност за достъп до такова. Твърдите, че има сериозен интерес от страна на инвеститорите. Очевидно е обаче, че инвеститорите не искат да участват във всички предлагани проекти, а само в някои от тях. Въпросът ми е има ли проекти, които са по-интересни, други, които не са толкова интересни за инвеститорите? наскоро бях в Швейцария, където присъствах на едно много интересно събитие, в което се заяви точно това, именно, че има добри проекти, които привличат силен интерес, има и не толкова добри проекти, към които никой не проявява интерес, включително и частния сектор. Според мен, Проблемът не е в недостига на средства, а е в това, че има прекалено много средства, които обаче не използваме по, по оптимален начин в областта на транспорта. Така, ще ви дам един пример. През 1994 година започнахме инвестиции в областта на железопътния транспорт. Над 80 милиарда бяха инвестирани. Но ако погледнем резултатите, днес има по-малко пътници в железопът в железниците в Европа в сравнение с преди 20 години. Така че смятате ли, че ако не бяха направени тези инвестиции, положението ще бъде по-добро или по-лошо? И кой всъщност се интересува от облигациите за проекти? В крайна сметка, <clears throat> дали този инструмент е добро решение или не? преди 20 години решихме да прилагаме принципа за публично-частните партньорства, но и до, до днес никой не може да каже какви са конкретните ползи от този вид а, инструменти. През 2000-та година беше започнат един проект в Финландия, той все още не е приключен и а, за него бяха посветени огромни средства. Дори няма да споменавам а, проекта в Хамбург. Така че въпросът ми е, можете ли да ми дадете пример с един пилотен проект, който е започнал, бил е завършен вече и е добър пример за функционирането на този инструмент. Тогава съм съгласен да го разширим, но към момента оставам доста скептично настроен. Господин Ерике, благодаря ви, господин председател. Аз имам три въпроса. Първият ми въпрос беше предвидена пилотна фаза от две години с финанс, с правилно финансиране от 250 милиона годишно. А доколкото виждам разпоредбите, не е, е ясно разпоредено какво се случва в края на пилотният период. Предвидена е, предвиден е период на оценка, но не се уточнява колко дълъг е този период на оценка. Той може да е един, два, три месеца или няколко години. И въпросът е какво се случва след него, дали и какво се случва по време на този период на оценка, дали могат отново да се отделят средства за такива проекти или не. Знаем, че имаме по 250 милиона годишно по време на пилотната фаза, след което започва фазата на оценка. И от момента на приключване на, на периода на оценка и представянето на резултата от тази оценка, какво се случва? И други думи ни казано, дали през 2015 година ще останем без средства, защото няма да са били отделени кредити за тези проекти. На второ място, вече за втори път е, чувам доклад за настоящето състояние на проектите. Към момента не виждам транспортни проекти, които да не са свързани с е, сухопътния транспорт. Има ли проекти в железопътния транспорт или по вътрешните плавателни пътища? И третият ми коментар – Разбирам, че сте обединили този инструмент с инструмента за гарантиране на заемите за транспорт на трансевропейските мрежи, за да се намали риска, т.е. комбинират се два инструмента, както е предвидено и в други разпоредби. Въпросът ми е дали а, вече знаете какво е точното разпределение на финансирането между ЛГТТ и проектите за, за проекти. Госпожа Лихтенбергер, много ви благодаря за доклада. Най-напред трябва да отбележа, че тук говорим за проекти от обществен интерес, а не за политика в областта на транспорта. Отдавна говорим за ясно разграничаване на политиките в областта на транспорта. От една страна намаляване на емисията въглероден диоксид и от друга страна увеличаване на обема от в областта на транспорта. Тук обаче ми се струва, че в проектите, които разглеждаме, не се взима предвид напредъка и развитието в областта на транспорта. В доклада се твърди, също така, че тази тенденция се засилва, тъй като частните инвеститори очевидно проявяват по-голям интерес към конкретни отделни, бих казал дори изолирани проекти. Те предпочитат този вид проекти, което обаче има и своите рискове, защото има опасност облагодетелствани да бъдат частните инвеститори, но не и обществото като цяло. То струва ми се, че тук има една тенденция за разпокъсване на, на инфраструктурните проекти и тази инициатива само засилва тази тенденция. Затова въпросът ми е в каква степен се взимат предвид големите инфраструктурни проекти – както беше направено това в Бялата книга. Дали се взимат предвид тези големи проекти или не? Или просто се задоволяваме с разглеждане на проекти. Т.е. някой има някакъв проект представен и го разглеждаме дали то е допустим или не. Разбира се, малко провеличавам, но ние в Европейския парламент е, държим много на цялостната визия и въпросът ми е дали действително има такова разграничение. Както вече казах, говорим за проекти в областта на обществения транспорт, които винаги са свързани с много висок риск от корупция. Това е доказано в редица проучвания. И ако целта наистина е да се намалят рисковете за инвеститорите, се оказва всъщност, че риска за инвеститорите е още по-висок. Въпросът ми е, взели се някакви предпазни мерки за избягване на корупционните практики? Защото е факт, че в тази област много често се надхвърля предварително предвиденото финансиране. Знам, че това се случва прекалено честно според едно проучване в Европа в областта на инфраструктурата надхвърлянето на правителния бюджет е между 60 и 200%. Тази тенденция е добре известна. И въпросът ми е, взимате ли я предвид, когато изготвяте оценки на отделните проекти? Също така, кой прави предварителното изчисления за бюджета на съответният проект? Инвеститорите ли го правят или има друг орган, който проверява предоставените от тях прогнози? И последният ми въпрос – В Северна Италия се предвижда финансиране на околовръстното на Милано с облигации за проекти. И отново тук има опасност да се засили автомобилният транспорт и да се засили превозът на товари по пътния транспорт за сметка на железопътния. Има такава опасност и за проекта в Ирландия. И моят въпрос е, има ли някаква възможност за преразглеждане на вече взети решения за даден проект? Защото едно подобно решение има много сериозни последици оставам с впечатлението, че не се взима достатъчно нужд, предвид, предвид нуждата от дългосрочно финансиране в областта на транспорта. Благодаря. И Нека няколко коментара от мое име. Вие говорихте за мораните, за страхователни компании, които липсват на пазара. Аз изобщо не мога да си представя морална застрахователна компания. Не знаех, че такова нещо съществува. А, не сте говорил за морални, а за нещо различно. Добре, казва председателя, защото иначе бях много объркан. Но както и да е. Това, за което искам да попитам, беше споменато и от господин Рике и някои други. При А11 е ясно, че частните инвеститори си казват ето това е възможност да се включим, защото след това ще събираме магистрални такси. При енергетиката също разбирам какъв е стимула, но Проблемът при транспорта е по-различен, ако се прави железопътна връзка с пристанище Филикс, Стойл, например. Мислите ли, че ще има много инвеститори? Или ако искате да построите тунел някъде из Алпите? Ето аз мога да ви кажа какво се случва в моята страна. Обикновено правителството има един отговор на всички проблеми – тунел. И непрекъснато строим тунели. В Манчестър обаче, когато започна строителството на тунела, никой не разбра как така този тунел се оказа толкова скъп. За това мислите ли, че инвеститорите ще се интересуват от такива проекти? Доколкото разбирам, Облигациите помагат, когато частния пазар не може да предостави средствата. Нека не говоря сега за частния пазар, защото ще ми трябва цяла седмица, но истинския въпрос е къде са тези проекти от по-маргинален характер, да кажем – При агенциите за кредитен рейтинг пък имаме друг проблем. Те пред кого се отчитат? Но какво става, пак ще кажа, с, с маргиналните проекти, ако ми позволите да ги опиша така? Железопътници, инфраструктура, където инвеститорите някакси не са привлечени толкова от европейския знак. Може би господин Касони първо ще отговори и след това господин Мърфи. Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам да отговоря. Първо, Нека обясня докъде сме стигнали. От бюджетна гледна точка пилотният етап беше 2012-13 година, 130 милиона вече са разпределени. Одобряването на проекти може да продължи до 2014 година при изпълнение 15-16 година. В механизма за свързване на Европа особеността е, че законодателят реши инициативата да продължи с разпределение 2014-15 година, за да не се прекъсва работата. Лостовия ефект, пълната оценка, това ще се направи 2015 година. Но при бюджетирането 2014-15 година позволяваме по време на оценката да има финансиране. Принципно, при лостовия ефект ние разглеждаме съотношението европейски бюджет спрямо цялостна инвестиция. Европейския бюджет допринася с около 30%, а инвеститора с останалото. A е и B може да кредитира само 20% при емитирането на облигации, следователно имаме 15 до 20 пъти умножен ефект на бюджета, разпределен от Европейския съюз. Мисля, че е ясно. От наша гледна точка мога да кажа, че при маргиналните проекти, както ги определихте, Облигациите не изчезват. Не може да се каже, че е имало финансиране и след това няма изведнъж облигации. Ние в е и Б се опитваме да съживим пазара и финансирането, като включим институционални инвеститори. И така, както казах, отново да създадем пазар. Разбира се, тук зависим от реакцията на пазара, но ми се струва, че като цяло има положителен ефект. Пазарите наистина се съживиха. Що се отнася до следващия етап, то е много ясно да трябва много ясно да се каже, че ние сме отворени към включването и на нови страни, и потенциално нови отрасли. В комисията говорим за това как да намерим подходящото решение, например при устойчивия транспорт, а и в някои други области, които се оказват по-маргинални. Но показаното от вас дали ще са проектни облигации или публично-частни партньорства, най-важното е да имаме добър проект. И като казвам, че това е важно за нас, <laughs> аз нямам предвид мен лично, предполагам, че и за парламента е важно да има добри проекти. Това е основното. А облигациите за проекти могат да помогнат за да се структурира финансирането така, че да е по-добро и в крайна сметка проекта да е по-ефтин за обществеността. Знаете, че в момента пазарът има голям проблем с платежоспособността, но има голям проблем и с наличието на добри проекти. За това въпросът е как да подкрепяме проекти от обществен интерес, които стигат до пазара. Тези облигации могат да подпомогнат финансирането, но не може да се каже, че финансирането само по себе си ще създаде проект. Не. Трябва да има прозрачност, трябва да има участие на обществеността, но трябва да има и проект. И съответно капацитет за привличане на инвеститори. Струва ми се също така, че облигациите за проекти са свързани с предходните 10 регламента, с механизма за свързването на Европа и следващия му етап. Ще дам думата и на ЕИБ. Сигурно те ще говорят за това как ще навлезем и в други области не само механизма за свързване на Европа, дано това да е изпълнимо. Но важното е, че ЕИБ има възможността да прави оценка на проектите с необходимата старателност и така да се ограничи риска от корупция. Също така се спазват екологичните норми на Европейския съюз. Всички тези елементи са част от оценката на проекта. Сега ще дам думата на колегата, който ще говори по-скоро за финансовото измерение – ще обясни и бъдещите проекти. Thank you. Uh, I'll try and go through uh, questions in, in sequence Благодаря. Ще се опитам да отговоря на въпросите така, както бяха зададени. Що се отнася до финансовите услуги, за облигациите, за проекти, за финансирането на проектите? Съществуват инициативи, например Центъра за експертен опит, за публично-частно партньорство с участието на Европейската инвестиционна банка. Разбира се, необходимо да има споделяне между отделните нива на управление по отношение развитие и политиката за бъдеще. Необходимо е да се възприеме максимално гъвка такава позиция. Разбира се, по този начин при споделянето, мисля, че вие се осъзнавате предимствата на, на този подход. Що се отнася до финансирането на проектите, разбира се, добрите проекти следва да бъдат финансирани не непременно проектите, с, които се финансират с облигациите, просто всякакви проекти, които си струва да бъдат финансирани, могат да бъдат финансирани през ЕИБ и националните власти също ще имат своето участие. Така че много важно участието на ЕИБ. Б що се отнася до съфинансирането на проектите. Това е много важен аспект от разискванията в Европейската комисия, как точно да се реализира този подход, как да могат да се разработят проекти там, където е необходимо. Що се отнася до разходите на инициативата, свързана с облигациите за проекти и участието на ЕИБ, така нареченото покриване на риска. Е, в крайна сметка трябва да се уточни какъв е риска, какво е количеството капитал и средства, които са необходими е, тук е, не можем да очакваме обичайното отношение е, по отношение на финансиране на частния пазар, когато се очаква наистина много висока възвръщаемост. Сега, що се отнася до преразглеждането 2015 година и прегледа, това е изпълнението 2013, 2014 и постигнатото за този период – така че в крайна сметка да може да се сравнят постиженията по проектите, за да може да бъдат анализирани най-подробно, да се уточни каква е ползата от тях и съответно какъв е инструмента, който ги е подпомогнал и по какъв начин това се е осъществило. Мога да кажа само, че имайки предвид бюджетните средства заделени за пилотния етап, три е, са сектора, 20 милиона, например, за телекомуникациите, широколентовите и след това също така и финансирането предвидено а, за а, енергията, проектите, проставите Кастор и 1,8 милиарда предви, средно предвидено финансиране а, а, от бюджета само 10 са милионите. Очевидно, виждате тук ефекта на лоста е много голям и по този начин се отразява а, аспекта свързан с развитието на пилотно ниво и оценката на а, дела за енергия. Добрите проекти както казах, следва да бъдат финансирани. Това е свързано, разбира се, и с подхода на Е и Б. Би трябвало да се финансират само добрите проекти. Поемаме, разбира се, и допълнителен риск, освен обичайния, ако мога така да кажа, но това също е, е валидно само за добрите проекти те се развиват не непременно само в богатите части на Европа, просто те трябва да бъдат добре структурирани, да има добри спонсори, е, начинът по който се управлява проекта трябва да бъде надежден и това също така да въжи за целия проектен цикъл всички региони в Европейския съюз ще бъдат подкрепени, когато има добри проекти. Това е обща характеристика, за да може да се гарантира наистина доброто управление на проектите, когато те бъдат одобрени. Що се отнася до баланса, модела, който ще се възприеме, типа проекти, които ще бъдат финансирани, а, ако мога да кажа така, ЛГТТ проектите, например, това са проектите с високоскоростните отсечки. Наскоро разгледахме един подобен проект, както вече стана дума. Що се отнася до пилотния етап и проектите, които наистина са, наистина са на реал етап и могат да бъдат одобрени от Б за периода 2013-2014 година. Ние можем да кажем също с, е, точно, че трябва да се има предвид какво е нивото на зрелост на проектите, що се отнася до ЖП сектора. На този етап няма кой знае какъв голям брой проекти, може би в бъдеще ще се предвидят повече, само уточнявам, че на този етап те не са много. Е и Б обаче с е, голям интерес би подкрепил е, частното финансиране в ЖП отрасъла. Това е а, е, област, в която ние ще продължим да работим и разбира се ще дискутираме и с националните представители. Що се отнася до оценката, която ще се извърши 2015 от Европейската комисия. Очевидно тази стъпка е много важна. Как ще се управлява от ЕИБ, що се отнася до средствата от бюджета 2013-2014 година, кога ще има налични допълнителни средства от 2015 година? Споразумението дава възможност за допълнително финансиране през 2014 и съответно 2015 230 милиона допълнителни средства е, необходимо, разбира се, да се синхронизира всичко. Що се отнася до ангажиментите, които се поемат е, отвъд тази сума, всичко това ще зависи от прегледа, който ще бъде предприят през 2015 година и, разбира се, ще се докладва пар парламента и съвета е, относно констатациите им. По отношение сега на тези инструменти, ЛГТТ инструмента все още съществува. 2014 година този инструмент е насочен към онези проекти, които крият по-голям риск за трафика. Споменах кои са някои от проектите. Има и, и шосейни проекти със съответно ниво на риск заложен в тях, но при е, повечето случаи можем да говорим, че в крайна сметка, когато има възможност за финансиране, това е водещото, когато се определя е, един проект дали получава финансиране или не. Е, така стоят нещата и с проектите ЛГТТ. Що се отнася до СЕФ? ние искаме да се усъвършенства инструмента, както и инструмента с облигациите за финансиране на, проекта, на проектите, Необходимо е наистина да се укрепи този е, сектор от е, пазара, така че в крайна сметка да могат да се финансират и пристанишни е, субекти. Бихме могли да използваме в бъдеще и инструмента ЛГТД за финансиране на подобни проекти, когато те не са обхважнати от финансиране по облигациите за проекти. Що се отнася до подбора на проектите, критериите свързани с околната среда и прочее, вече бе засегнат този аспект. Това е валидно също така и за широко лентовия интернет – Необходимо е да има ясно определение, когато се е, взима решение, когато се анализира е, въпроса е, за финансиране на един проект от ЕИБ. Що се отнася до борбата с корупцията? Очевидно корупциите и корупционните практики следва да бъдат избягвани когато е, има различни аспекти, свързани е, разходите и разходната част. Очевидно необходимо е да се ограничава риска, да се намалява, но когато напълно разчитаме на публично-частното партньорство за финансирането и възстановяването на средствата, необходимо е да се има ясна, ясен разчет за разходите и те да не надхвърлят предвидения бюджет. По-нататък, много важен аспект от анализа на публично-частните партньорства и риска в трафика и движението. Ние разглеждаме всички тези въпроси изключително внимателно, провеждаме много задълбочен анализ. Очевидно всичко това е много важно за цялата процедура. Сега, е, публично-частно партньорство и е, липсата на такива. Инициативата, свързана с е, облигациите за проекти, разбира се, е свързано с частно финансиране. Казах, че ЕИБ финансира огромно количество проекти. Очевидно, националните власти и органи отговарят за разработването на проекта. Трябва да се разгледат всички ограничения, които съществуват за конкретен проект и е, финансовото е, финансирането от частен, частни източници ще бъде е, значително в бъдеще, макар и не единствен източник на финансиране. Необходимо е всичко да се развива на максимално конкурентно способна основа, рентабилна, така че в крайна сметка да бъде надежно както за националните власти, така и за частните инвеститори. Що се отнася до критериите, които се използват от е Б, ние разбира се очакваме позитивно развитие на проектите и съответно възвръщаемост при финансирането. Това е важен жалон за нас, когато анализираме дали един проект е добър или не. Така че това също е много важен компонент. Що се отнася до последното, на което се спрях по-рано, финансирането на проекти с отчастния пазар и евентуалните пропуски или липсата на подобен подход, ами това е всъщност е, отново свързано с целта на инициативата да се запълни този проспуск в финансирането, да се разгледат капацитетите за финансиране, банковите институции, съответния сектор, инфраструктурата, развитието, инвеститорите, които е, проявяват интерес за финансиране именно в дълготрайни активи, в един много положителна светлина. Що се отнася до проектите? Очевидно, интересът на инвеститорите винаги е добър интерес, е добър, добра, е, добър знак за това дали един проект изглежда добър или не. Що се отнася до рейтинга, държавата, много важен аспект е, е свързан с умението да се привлича дългосрочно финансиране. Важно е да се използва този а, инструмент за финансиране на добри, рентабилни проекти. На последно място по отношение на а, а, агенциите за рейтинг. Връщам се отново към казаното вече. Много са важни тези агенции за инвеститорите, разбира се, но не само това е важното. Участието на ЕИБ също е много важен аспект за насърчаване инвестирациите в инфраструктурата, защото очевидно ЕИБ е надежден партньор, който ще участва до приключването на проекта и е, много важно е участието на публични органи, инициативата за облигациите за проекти. Също така не бива да забравяме. Благодаря председателя. Имате думата по отношение връзката с Милано, магистралата. Този въпрос не получи отговора си, така че питам ви това в дневния ви ред ли е или не. Споменах Италия по-рано и италианските проекти са в нашия дневен ред. Разбира се, въпросът е кой проект по кое време. Не съм а, експерт по магистралите в Милано, но а, има проект, който се финансира от ЕИБ вече. А, също така има и още един проект във връзка с Танчисиали и Милано. Те, той се финансира в рамките на инициативата облигации за проекти. Може би а, дискусиите, разбира се, ще продължат по този въпрос по-късно. Председателя, благодаря. Мисля, че тук възниква някакъв проблем. Нашите приоритети, начина по който според нас трябва да вървим напред, да разработваме политиката в областта на транспорта – е, говорим за проектите ТНТ, за новите проекти, нова координация. Аз разбира се с интерес ще продължавам да се интересувам от работата на ЕИБ, що се отнася до инфраструктурата, пристанищната структура и така нататък. Но е, естествено участието на частните финансири, финан, фи, на, на частното финансиране, частните инвеститори. Но, за съжаление, това не се случва там, където според нас са нашите приоритети. А, магистралите, магистралите, магистралите, се за това говорите, но надали това е нашия приоритет не Благодаря. Благодаря, уважаеми господа. Благодаря, че отговорихте на въпросите. Благодаря за вашите експозета. Обръщам се към депутатите от комисията. Вторник, 1 април, е следващото заседание на нашата комисия в 9 часа сутринта. Г. Терей. Ще очаквам нашата среща. В 11 часа продължава заседанието с координаторите и комисаря Калас, който ще информира за заседанието на съвета по транспорт миналата седмица. Благодаря.